Така трябва да се проучи въздействието на рекламите върху децата и юношите и резултатите да бъдат публикувани. Благодаря, господин комисарио. И така приключваме а, тази точка. Гласуването ще бъде утре в 12.30 и преминаваме към следващата точка от дневния ред – тя е последна. Това е доклада на колегата Суинвър. Регулирането на търговията с финансови инструменти, платформи за анонимна търговия с финансови инструменти. Докладчика получава думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Тези, които не са запознати с финансовия жаргон, малко трудно ще разберат за какво става въпрос в моя доклад. Тук става въпрос за финансови транзакции, които се водят анонимно, без, допълнителна, без достатъчно прозрачност. Този доклад е прави оценка на прилагането на директивите за финансовите инструменти, за това как се спазва равенството и евентуално до каква степен то се прилага на настоящите финансови пазари. Това е високотехнически доклад и се радвам, че повечето от колегите са успели вече да постигнат а, съгласие в различните групи. Има над 100, или почти 118 изменения и 4 компромиса. А, вярвам също така, че Европейския парламент ще добави много а, в, а, по тази тема със своя принос към скорошното преразглеждане на комисията по тези въпроси. Много пъти Европейския парламент е поискал различни различни проучвания. Председателят прекъсва оратора и е моли да намали скоростта, защото преподаващите не могат да следват. Европейски парламент, казва оратора, поиска различни разследвания на различни финансови инструменти и как те отговарят на директивата за финансовите инструменти и и се оказва, че всъщност услуги, които са от едно и също ниво, са регулирани по различен начин. Нека също така да преминем малко по-напред. Трябва да разширим нашите понятия за финансови инструменти финансови транзакции и да направим по-широка регламентация е, въжаща както за продавачите, така и купувачите. Трябва да има една пропорционалност, която да позволи различни категории и е, при различните пазари и платформи. Една прозрачност на тези Dark Pools всъщност е за доброто на инвеститорите. Поне няма да бъдат, да се злоупотребява с тях. И по този начин те ще имат по-широк достъп до пазара и клиентите ще могат да следват своите поръчки без едновременно с това да се питат какво точно означават отделните пакети, които им се предлагат и без под тези пакети да се прикрива различни злоупотреби. Това прилагане на директивите трябва да се стандартизира за целият Европейски съюз и е, трябва да се е, консултираме, за да имаме обща интерпретация, а не както сега да имаме арбитраж за това, кое е правилно, кое е правилното тълкуване на директивата за финансовите инструменти. Нека да имаме истинска финансова пазарна версия на консолидирания текст. И по принцип, особено сред инвеститорите, се счита, че се работи така както е нужно. Но след 3 години уж прилагане на директивата, все още нямаме консолидиран пазар в това отношение. И Комисията по економическите въпроси е готова да направне се изменения. Но ако не се намери ясно финанс, пазарно решение, трябва да се подкрепи законодателството. Имаше много разгорещен спор. Имаше а, споразумение, че различни пазарни практики всъщност са, а, злоупотребяват с доверието на потребителите. Друг основен въпрос беше доколко са законни печалбите получени от много често използвани финансови практики, а също така и до каква степен тези инструменти имат положителна или отрицателна роля за економиката. Трябва да сме сигурни за тази цел, че имаме данни. И също така да сме сигурни, че нашето законодателство не се отразява зле на европейския финансов пазар. Трябва да осигурим интегритет, цялостност на този финансов пазар. За та, но пък от друга страна, това ще стане само с правилно сътрудничество между всички економики. Тази основна същност на пазарите трябва да бъде регламентирана чрез директивата МИФИД за финансовите активи. Благодаря. Благодаря ви. Е, в началото се обърнах към вас с господине. Е, извинете, е, бях подведен от документ. Моля за извинение. Това няма да се повтори. И така, отново спонтанни изказвания. Трима колеги са на списъка. Предвид значението на дискусията и времето, с което разполагаме, всеки ще има минута и половина. Първият от вас е, е да, е, благодаря господин председател, скъпи колеги, госпожо докладчик. Естествено, че този текст е много сложен, но е, нека да видим за какво всъщност става въпрос. Отново трябва да а, си направим а, полуки от кризата. Повече не трябва да а, правим това, което сме направили. Трябва да се променят правилата на играта и в системата да се сложи ред. Е, тези, които днес в различни страни на Европейския съюз е, е, използват кризата и страховете на гражданите за да прехвърлят всичко на Европейския съюз, всичко е заради Европейския съюз, дори заради еврото. Аз знам какъв е отговор. Трябва да напуснем Европейския съюз, да се сложи край на еврото. На тях трябва да им се повтаря непрекъснато непрекъснато, че ни трябват общи правила. Да се повтаря, че ако европейските страни е, не бяха обединени днес, щяха да са мъртви. Трябва ни регулиране, трябва ни обща политика, трябват ни общи правила. Трябва всичко да се изясни, да започне на нови начала. Е, скъпи колеги, всъщност нещата са прости. Заедно ние сме силни, по-отделно ние сме мъртви. Muchas gracias, señor Tiene la palabra el señor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 Господин председател, аз ви благодаря. Първо искам да ви благодаря, е, че сте толкова щедри с времето, което ни отпускате. Аз е, е, ще гледам кога вие сте председател да взимам думата, защото ще имам повече време да говоря. Докладът е много важен, защото се регулират търговски финансови инструменти. Всъщност, кое е най-важното е, с този доклад? Искат е, повече регулация. Не е ли вече късно? Е, до сега регулирането беше сложно и неразбираемо. Аз мисля, че по-скоро трябва да се върнем назад, е, да се опитаме да разберем какво е станало. Е, ние не можем да извадим от регулирането по-големи инвеститори. Това е грешка. Ние трябва да разгледаме и дериватите, е, и да има по-строго регулиране, защото е, всъщност тези дериватни продукти генерират инфлация. Е, и печалбите отиват в международни фирми, международни правни субекти, е, чиято основа е доста неясно. Не се знае кой стои за тях и печалбите отиват по джобовете на някои хора към най-богатата част е, от населението на планетата. Как ще приключи тази планета, ако продължаваме така? И така, последните изказващ се госпожа Басеско. Благодаря, господин председателю. Доклада Суимбър цели създаването на еднакви условия за многостранните финансови инструменти. Важно е да се прилагат същите условия и в системата за надзор. Трябва да се намалят системните рискове и да се създадат еднакви а, условия, свързани с конкурентоспособността. Трябва да има разумни стратегии, свързани с финансовите операции. Регулиращите органи ще играят важна роля, роля при предоставянето на информация за финансовите операции. Трябва да се приемат правила както за борсовите, така и за извън борсовите финансови операции. Интересуваме какво ще каже една оценка на въздействието, свързана с платформите за анонимна търговия? Как може да се гарантира сигурността на тези финансови операции? Благодаря, госпожо Басеско. И така, приключихме с, с спонтанните изказвания. Сега комисарят Хан има думата, за да вземете отношение по коментарите и да приключим с тази точка от дневния ред. Благодаря, господин председател, от името на комисията и от името на Комисарята Барние, искам да кажа какво трябва да се направи за прозрачността на финансовите пазари и всички участници на тези финансови пазари да бъдат обхванати от съответното законодателство. Искам да поздравя госпожа Суимбърн и Комисията по валутни и финансови въпроси за изготвянето на този доклад, свързан с платформите за антонимна за анонимна търговия. Те са обхванати в търговията за финансовите инструменти. Беше направено предложение а, да бъде изместена и заместена с директива през 2011 година, така че да се постигне по-прозрачна финансова система, която работи за обществото като цяло. Много мерки са били а, приложени до сега и не на последно място създаването на надзорен орган. Ние разчитаме на подкрепата на Европейския парламент да одобри съответните реформи, така че да се гарантира тяхното изпълнение веднага след приемането им. Законодателството за, за, за финансовите пазари е основополагащо за гарантиране на сигурността на финансовите операции. Разбира се, появиха се и някои проблеми. Технологичното развитие е довело до това, че някои инструменти, които са били актуални в миналото, вече са устаряли. Ние исках, искаме да сме амбициозни, последователни, да се справим пред всички предизвикателства. Трябва да а, критично да се погледне към функционирането на финансовите пазари. Трябва да се регулира достъпа на инвеститорите до финансовите инструменти и инвестиционните пазари. Ние смятаме, че има необходимост от усъвършенстване на директивата по отношение на методологията. Трябва да се има предвид ам, същността на този вид а, бизнес. Трябва да се а, защити защитят инвеститора, инвеститорите срещу а, незаконни и подкопаващи практики. Трябва да има и нови изисквания, свързани с използването на други финансови инструменти. Доклада Суинбърн има за цел да подобри търговията на пазарите за деривати. Също така цели постигане на усъвършенстването на сегашните правила, свързани с инвестиционните практики. Не на последно място трябва да се възвърне доверието в инвеститорите и доверието на самите инвеститори в финансовите пазари. Много важна роля в този аспект е работата на ЕСМА. Трябва да работим с нашите международни партньори и регулаторни органи а, на Съединените щати. Трябва да се гарантира международно хармонизиране на мерките за наблюдение на пазарите и на арбитражните процедури. Ние сме окоръжени от това, че